So, herzlich willkommen zu unserer letzten Sitzung. Добре дошли на последното заседание на комисията ни през тази година. В дневния ред бе направена малка промяна. На мястото на точка 11 ще бъде обсъдена точка 10. Ще разменим последователността, в която ще обсъдим двете точки, тъй като Докладчиците нямат възможност да присъстват в предвидения час. Изключение на малтийски, харватски и ирландски. Днес има устен превод с всички останали езици. Разполагате с редица кратки съобщения за проведените през изминалите седмици посещения. Първо бяхме на посещение в Холандия – там разговаряхме с представителите на предстоящото холандско председателство за неговите приоритети, един от които е равното заплащане за равен труд на едно и също работно място. Има промени по отношение на пакета за трудовата мобилност – за това и предстоят разисквания за промени в приоритетите на холандското председателство. Говорихме и за борбата с бедността и за социалното приобщаване. Обсъдихме и въпроса за здравословните и безопасни условия на труд. Говорихме най-вече за канцерогенните съставки вещества. Няма да се спирам в подробности върху всичко това. Наша делегация бе на посещение и в МОД в Женева. Това междувременно е част от наша традиционна практика. Проведените в Женева разисквания бяха много оживени, най-вече дискусиите за интегрирането на бежанците на пазара на труда и за работата на МОД в Гърция. Говорихме и по въпросите свързани с цифровизацията и бъдещето на труда. МОД идната година ще подготви резолюция по въпроса за веригите на доставка и социалната отговорност. За нашата комисия това евентуално ще е повод да предприемем и ние от своя страна действия. През същата тази седмица на посещение бе и наша делегация в Португалия. Разговаряхме португалската страна за социалната и економическа ситуация в държава, към която е била прилагана програма за макроекономически корекции. По въпроса за решението ни за мониторинг за Гърция, за момента не мога да ви кажа нищо, тъй като предстои да бъде обсъден от координаторите на днешното им заседание. Нека ви обърна внимание, че днес вечерта, след заседанието на координаторите, на третия етаж на тази изграда ще се състои годишният ни коктейл, с който ще отбележим края на годината. Всички сте добре дошли. Преминаваме към следващата точка, точката за бюджета. Разполагате с кратки информационни документи по освобождаването от отговорност за всички фундации, Фундацията за обучение, за подобряване на условията на живот и труд, за безопасност и здраве при работа и за развитие на професионалното обучение господин Каза не може да присъства, ще го представлява господин Бах. Моля да се ограничиш в рамките на 5 минути. Благодаря. Днес ще се изкажа от името на Дейвид Каза, който за съжаление няма да може да участва в заседанието ни. Ще се опитам да се изкажа на английски, тъй като господин Каза е подготвил изказването си на английски. Комисията ни ще изготви 6 становища за освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета за 2014 година. Става дума за изпълнителните агенции на комисията и процедурата за освобождаване на отговорност, от отговорност на четири агенции, които попадат в сферата на заетостта. Това са ETF, е Eurofound, OSHA и CDFOP. Що се отнася до резултатите от работата на тези агенции и техните показатели. Докладите по тези теми се очаква да са не повече от една страница. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2014. Това е темата на становището. В него като цяло се отразяват констатациите в глава 5 и 6 на годишния доклад на Европейската сметна палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година. В тази глава са изложени и отговорите на засегнатите институции. Установени са редица нередности, в рамките на подготовката за Хоризонт 2020 нередности на ниво МСП. Надяваме се, че този проблем ще бъде решен чрез упростяването на административните разпоредби за МСП. Бихме приветствали една такава мярка, особено като се има предвид ключовата роля на МСП при насърчаването на растежа и заетостта. Трябва да се опрости също така и процедурата по деклариране на разходите, за да се намали и административната тежест върху бенефициентите. Призоваваме комисията да изпълни препоръките на Сметната палата, така че изпълнението на европейския бюджет да допринесе за постигането на основните цели в областта на социалната сфера и заетостта в рамките на стратегията Европа 2020. Какво буди загриженост във връзка с отделните агенции? Първо, Европейската фундация за обучение в 97% от ам, извадките в рамките на стратегиите на тази фундация е установено, че тя отговаря на изискванията висок е размерът на бюджетните кредити, но той може да бъде намален чрез изготвянето на по-добри разчети в бъдеще. Необходима е и известна гъвкавост, тъй като фундацията работи в динамична среда. Това въжеше с особена сила за 2014 година, тъй като Страните, участващи в политиката на добро съседство, се намираха в положение на нестабилност. Становището за Центъра за развитие на професионално обучение без резерви високия процентът на изпълнение на бюджета на този център. Центърът поставя акцента в работата си върху политиките за подпомагане, политиките насочени към младеща, и политиките за анализиране на уменията. Извършват се ремонтни работи в сградата на центъра, което го възпрепятства при използването на конферентните му зали. Становището за Еврофаунд също като цяло е положително. Отчетите дават точна представа за финансовото състояние на фундацията. Тя внася значителен принос в разработването на политики и натрупването на експертни знания в ключови области. Ключовите показатели показват, че има голяма популярност на констатациите от работата на тази фундация. Много е важно тя да продължи да поставя акцента върху младежката безработица. Приветстваме коригиращите действия, предприяти от фундацията във връзка с някои проблеми, <clears throat> посочени от палатата във връзка с физическата среда. Трябва да продължи взаимодействието между фундацията и приемащата държава, за да има прозрачност в работата й. Становището за Агенцията за безопасност и здраве при работа също като цяло е положително. 2014 бе и първата година на прилагане на многогодишната стратегическа програма на агенцията – за периода до 2020 година. Много е положителна оценката на първата година от изпълнението на приоритетите по тази стратегия. Дава се и положителна оценка на постигнатото с испанските компетентни органи споразумение за седалището на агенцията. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета – за европейските агенции за финансовата 2014 година, финансовото управление на агенциите, тяхната резултатност. Това становище е в рамките на действията на комисията за извършване на преглед на тристранния характер на агенциите. Важно е да бъде запазен този тристранен характер. Много е важно действията на агенциите взаимно да се допълват и те да взаимодействат помежду си. Крайният срок за внасене на измененията по това становище е 15 декември 2015. Благодаря, Жорж, за това кратко изложение. Господин Пирински от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Нека първо най-сърдечно благодаря на докладчика за проектостановището. Предложенията му са изключително уместни, както по освобождаването от отговорност на комисията, така и на централизираните агенции. Ще се спра върху някои важни според мен елемента. Първо, освобождаването от отговорност на комисията. Важно е да изтъкнем значимостта на упростяването и най-вече на положителния ефект от упростените декларации на разходите. Упростяването на тази процедура намалява процента на грешки. за това и държавите членки трябва да бъдат окоръжавани да я използват. Управляващите органи трябва да бъдат окоръжавани да се възползват от съответните варианти за упростяване, за да намалят с 50% грешките за периода до 2020 година. Държавите членки не бива да свръхрегулират, не бива в националните си нормативни уредби да привнасят допълнителни разпоредби. Това е допълнителна тежест за бенефициентите и увеличава риска от грешки. Трябва да насърчим държавите членки правилно да използват инструмента за оценка на риска. Трябва да продължим да насърчаваме комисията да предоставя на държавите членки насоки и техническа помощ за правилното изпълнение на изискванията, за управлението и контрола през периода до 2020. Комисията трябва да насърчава и обмена на добри практики между държавите членки. В годишния доклад на Сметната палата се упоменава, че се е увеличил процентът на грешки в социалната сфера и сферата на заетостта в сравнение с 2013 година. Палатата за пореден път констатира, че процентът на грешки е щял да бъде по-нисък, ако компетентните органи в държавите членки са били използвали наличната информация преди да изпратят своите искания за плащане. За това и компетентните органи по места трябва да упражняват по-добър контрол, да не изискват възстановяването на ненадлежно извършени плащания. Европейската комисия от своя страна трябва да ускори процедурата по извършване на плащанията, като спази изискванията за сроковете залегнали в регламента. С оглед постигането на целите на Европейския съюз по програмата Европа 2020 очакваме от комисията и държавите членки да постигат по-добри резултати при отчитането на резултатите и напредъка за периода до 2020 година. Няколко коментара и предложения за освобождаването от отговорност на агенциите. Като цяло управлението и финансовият контрол са обект на уместни според мен констатации. Приветствам и действията предприяти от комисията през 2014 година. Но не всички агенции са приключили действията си. Затова трябва да призовем онези, които все още нямат правила за управление на конфликта на интереси, съгласно указанията на комисията, да разработят и въведат такива. Тези правила трябва да са и в съзвучие с стратегиите на комисията за борба срещу измамите. Приветстваме и насоките за показателите за резултати от изпълнението, изготвени от комисията има също така и насоки на комисията за изприлагане на правилата от страна на агенциите, които ще доведат до допълнително упростяване. Приветстваме и обмена на най-добри практики между комисията и агенциите. Отчитаме също така и коментарите на Сметната палата за изпълнението на бюджета от страна на агенциите. Тя отбелязва, че има в голям размер пренос на бюджетни кредити за поети задължения. Това е един процес, който се дължи на фактури и искания за плащания, които да не, не са били получени до края на годината. Може да се дължи също така този проблем и на проблеми с тръжните процедури. Постигнатите от агенциите резултати за 2014 година показва и какви са практическите ползи от европейския бюджет. Мога да дам конкретен пример с Европейската фундация за обучение. Тя трябва да координира своите действия с трети страни, с Европейската инвестиционна банка и с инвеститори извън Европейския съюз. Центърът за развитие на професионалното обучение ще бъде изправен пред нови предизвикателства, породени от бежанската криза. Ще внеса своите изменения по проектостановището, ще си взаимодействам с докладчика и докладчиците в сянка в рамките на тази процедура по освобождаване от отговорност. От името на ЕКАРЕ думата има Арне Герике. Dear colleagues, I was pleased to see that this year's overall error rate or has gone down, but I'm afraid благодаря, господин председател. Радвам се, че намаляват нивата на грешките, обаче все още не са достатъчно ниски. Безпокоим се от това, че те се увеличават в областта на заедостта и социалните въпроси. Подкрепям предложението на господин Каза да има строги процедури за намаляване на опасностите от нередности в тази област на политика. Моята политическа група очаква доклада за Европейската инициатива за младеща и гаранцията за младите, тъй като ние е, не смятаме, че е, те са използвали ефективно средствата на дънакоплаците. Е, също така е важно да се вземат предвид насочването на средства на Европейския съюз към малки и средни предприятия, защото е необходимо двигателя на економическия растеж, каквито са тези предприятия, да е, се възползват от такава подкрепа. Сметната палата подчерта, че насърчаването на малки средни предприятия за участие в програми за предоставяне на кредити като Хоризонт 2020 година. Европейския фонд е, за регионално развитие е, е по естествен начин увеличава нивото на грешките. За това смятам, че трябва да се направи нещо, хем да останат нередностите, хем да не се попречи на малките и средни предприятия. Приветстваме усилията, които биха могли да насърчат е, е, мерки в тази посока. С нас за агенциите, ЕКРЕ от отдавна смята, че множеството агенции, които съществуват, всъщност а, е, а, са неефективни и има голямо припокриване между прерогативите на много от агенциите. Един от примерите тук е Европейския център за развитие на професионалното обучение, Европейската агенция за обучение. Това е отличен пример. Фундация за обучение. Това е отличен пример как две агенции могат да се следват, да се направят бюджетни спестявания. Благодаря на господин Каза за подобните текстове, Екаре ще подаде извинения по темите, които засегнах. Благодаря от името на колегата. Für die ALDE hat sich Marian Haken entschuldigt. Благодаря. Мариан Харкин няма да може да се изкаже от името на Алде, защото не може да присъства. Лин Бойлан не е тук. Тамаш Месерич също не е тук. СПД не е излъчила свой докладчик. Докладчикът от името на Европа на нациите и свободите, господин Мартан също не е тук. Това неимоверно съкръщава времето ни за разисквания. Сега думата има представителят на комисията. Thank you very much for the, for the floor, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Ще се изкажа от името на комисията, що се отнася до общите коментари във връзка с освобождаването от отговорност. А вече, ако колегите ми имат желание да коментират по агенциите, се надявам, че ще могат да го направят. Аз съм от Генерална дирекция заетост и се занимавам и съм ръководител на отдел освобождаване от отговорност. Приветствам доклада, който очертава основните въпроси в нашата областна политика. Искам да направя няколко коментари по два от въпросите, повдигнати в това проекто становище. Първо, нека да подчертая, че е... ние също сме съгласни, че е добре да има допълнително опростяване и по-конкретно опростени е, е, правила за социалния фонд, е, така както подчерта господин Пирински и както е подчертано и в проекто становището. В този контекст е, съвсем правилно се подчертава в проекто становището, че такива опростени е, правила за отчитане на разходите трябва да помогнат за намаляване на административната тежест, а те също така, нашия опит показва, успяват да помогнат за намаляване и на нивото на грешката, а освен това и увеличават резултатността. Вторият елемент, на който искам да се спра отново за засегнат от проекто становището, е свързан с ориентираността към постигане на резултати. Това е въпрос, който се подчертава в много от дискусиите по освобождаването от отговорност от тук. И разбира се, се подчертава значението да се постигат целите очертани в европейското полугодие и стратегията до 2020 година. През последните години има значителен напредък при социалния фонд. В приложението на социалния фонд всъщност напълно се спазват приоритетите на стратегията за Европейския съюз до 2020 година и съответните очертани конкретни цели. Ние, разбира се, вземаме предвид препоръките на Сметната палата в доклада за обсъжданата година и ще се позовем на тях като основание за подобряване на резултатността в следващите години и финансови периоди. Това са двата най-важни елемента, на които исках да се спра тук във връзка с проекта Становището. Ако колегите ми искат да се изкажат по конкретни въпроси, се надявам, че ще могат да го направят. Благодаря. Ich danke Ihnen, den Kollegen würde ich schon das Wort geben, ja. Благодаря ви. Ще дам думата и на колегите ви, ако желаят да си изкажат. Има ли други коментари от страна на комисията? Не. Крайният срок за внасяне на измененията е 15 декември, 12 часа на обяд. Моля да го спазите. Ще гласуваме тук в комисията ни на 25 януари. Гласуването в комисията по бюджетен контрол ще се състои на 22 и 23 март. Продължаваме с точка 9 от дневния ред положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход към миграцията. Докладчик по становището ни е Елизабет Моран Шартие. Елизабет, имаш думата. Мерси афинимо, месье ле президент. Благодаря, господин председател. В тази доклад за положението в Средиземно море и необходимостта на, на, от а, общ европейски подход а, в областта на миграцията е доклад, по който се изисква становище за, от нашата парламентарна комисия. Вашата комисия Елибе, където основният докладчик е Роберта Мецела от НП, от Малта. И Кашето Кенге от е, групата на социалистите и демократите е, от е, Италия. Как можем да се как можем да подходим към този доклад от политическа гледна точка? Нека да отчете шесте Основание. Първо, е, необходимо е да се изготви е, доклад или становище, което е, е полезно, реалистично и конкретно. На второ място трябва да се вземе предвид една от основните ценности на Европа – солидарността. На трето място – това е доклад, който трябва да остане добре уравновесен да не отива нито в едната, нито в другата крайност и да не изпада в изкушение да използва мигрантската криза за политически цели. На четвърто място трябва да се намери решение на една деликатна тема. И е, тема, която не само, че е деликатна, но от политическа гледна точка в никакъв случай не трябва да бъде избегната, защото това ще е много опасно. А именно как да бъдат интегрирани емигрантите и беженците в Европейски пазар на труда, където вече имаме криза. И така от една страна има нужда от солидарност, от интеграция на беженците, а от друга страна има криза от която вече страдат много от нашите съграждани. Пета точка. Не можем просто да кажем, добре, приемаме, хора, без да знаем какви места можем да им предложим. Едно е да имаме принцип, основен принцип, обаче трябва да имаме и визия. Трябва да говорим за различните типове хора, идващи тук с тези мигрантски вълни. От една страна имаме беженците, които имат своя статут на беженци, има търсещи обежище и има економически мигранти. Това са шесте елемента – на които се опряхме, когато изготвяхме доклада. По първата точка. Европейската комисия прие една амбициозна цел, що се отнася до политиката за миграцията и трябва да работим заедно по Втората точка. В средносрочен план трябва да се припомни, че кризата с беженците води до необходимост да бъдат интегрирани. Не става, не става дума само да се отворят границите, да се пуснат мигрантите да влязат, без да се знае после как ще могат те да бъдат интегрирани на пазара на труда. Т.е. трябва да има политика за социална интеграция и за професионална интеграция на беженците. Трета точка. Подчертаваме колко е важно да се вземат предвид данните, свързани с пазара на труда, когато се задействан постоянния механизъм за релокация на беженците. За да няма отрицателно въздействие на политиката в социален и регионален план. Това е, е точка, която е много важна за мен. Е, съм мой избирателен район, в който се сблъскваме с този проблем. Четвърта точка, господин председател. Припомняме, че комисията смята, че могат да се използват европейски средства, няма причина това да не стане, особено Европейския социален фонд, за да се предприемат мерки за интеграция. Могат да се съфинансират проекти за професионална интеграция на беженците. Същевременно настояваме да се подхожда изключително внимателно, за да може, когато средства се заделят за такива програми, това да не доведе до намаляване на съфинансирането за проекти за европейци, които имат нужда от средства от Европейския социален фонд за цел на своята професионална интеграция, политиката в областта на интеграцията на младите, на жените, на възрастните и така нататък. На пето място. Призваме комисията в съгласие с държавите членки да въведе система за подобряване на приемането на дипломи и еквивалентни документи. Защото става дума за хора, които са преминали през определени обучения, но в други страни, в други образователни системи. Няма как да бъдат интегрирани без да има такова признаване – за беженците и иммигрантите. На шесто място обръщаме внимание на комисията, че нелегалната работа, работата на черно на мигрантите е, е голям риск и трябва да имаме яснота за системата на санкции, що се отнася до работодателите във връзка с е, директивата, например, за сезонните работници. Разпореди вече съществуват, но трябва е, те да се прилагат цялостно. Освен това е важно да се очертаят рисковете и за работодателя – и за е, работещия, когато даден работодател подпише трудов договор с човек, който в момента чака решение по своето искане за обежище, защото винаги съществува риска това искане да бъде отхвърлено. И накрая искаме от комисията да подходи амбициозно към преразглеждането на директивата за сините карти, за да може тя възможно най-ефективно да се използва за привличане в Европа на високо квалифицирани кадри, които са от интерес за Европа. Това са основните точки, около които се съсредоточаваме. На 15 декември е крайния срок за подаване на изменения. И разполагаме с доста време, за да помислим по темата, да обмислим нещата, да видим как – възоснова на тази първоначална платформа можем да работим нататък с колегите от всички политически групи и се надявам, че по този доклад, както и по други доклади, господин председател, по които гласувах миналата седмица, ще можем да работим възможно най-конструктивно и ще покажем на всички, че комисията по заетост може да работи консенсусно и знае как да борави дори с теми, по които има разделение. Да покажем, че сме истински политици на ниво Европейски парламент. Надявам се, че ще можем да работим добре с представителите на всички политически групи. Vielen Dank. So, dann hat Xavi Lopez Fernandez. Благодаря ви. Хави Лопес Фернандес има думата сега. Нека ви припомня, че нямаме много време, имаме по 20 минути за всяка точка от дневния ред. Ще можем да се вместим в това време единствено, ако говорите по-бързо. Хави ще се справи. Президенте, в пример лугар, agradecer ла... Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчетата за свършената работа запознали много широко с темата, споделяме нейното виждане. В нашата комисия това е едно от основните предизвикателства и се радвам, че имаме становище за него. Радвам се, че разглеждаме нещата от гледна точка на труда и споделям много от изложените становища, особено по отношение на случващото се през последните няколко месеца. За съжаление, отговорите и решенията, които предлагаме, не са достатъчно широки. Опитали сме да прегледаме дискусията такава каквато беше. Европейската комисия подходи много амбициозно по отношение на предложенията си и често съвета не можа да отговори на предизвикателствата, пред които се изправя Европа по отношение на пристигането на милиони хора през последните няколко месеца. Това е перспективата, която ние споделяме. Добра идея е това да бъде обяснено, разбрано и да разберем, че нашето задължение е като Европейския съюз отговаря на поетите от нас задължения в Женевската конвенция, т.е. тези, които търсят защита, могат да я получат в Европа, но това не означава, че ще се улесни процеса на интеграция на хората от социална гледна точка, от гледна точка на пазара на труда. Ако обаче подходим с интелигентни политики, бихме могли да постигнем тази цел. Поради това ще споделя две неща до голяма степен споделяме идеите, които са изложени, но има още две-три неща, които искаме да добавим. Първо, искаме да помислим по какъв начин точно ще се използват фондовете, как бихме могли да контролираме тяхното ползване. В проекто текста се казва, че няма нищо, което пречи да се използва Европейски социален фонд, но нашата комисия трябва да е пределно ясна и да кажем, че не можем да оттеглим онези фондове, които са предназначени за най-уязвимите словия на обществото в Европа заради пристигането на мигрантите. Трябва да се борим с екстремизма наистина, но въпреки, че е възможно да има добри намерения, ако използваме социалните фондове най-вече за беженците, без да добавим допълнителни средства в тях, то може би няма да можем да предложим помощ на уязвимите групи в нашето общество. И ще се появи някакъв вид конкуренция между тези групи в обществото и беженците. Необходимо е да има допълнителни средства, за да можем да избегнем този вид конкуренция има още много неща, които трябва да се свършат. Имаме механизъм, например, имаме езикови обучения. Механизми, които ще ни позволят да нямаме конфликт при използването на средствата и ми се струва, че нашата комисия определено има роля, която да изиграе. Госпожа Герик. Благодаря, господин председател. Нека първо благодаря на колегата Моран Шартие за проектостановището, което ни представи днес. Качеството си на германски член на Европейския парламент, напълно подкрепям колегата в становището и за Европейската програма за миграцията. Съветът трябва да сложи край на блокиращите си действия. Трябва да правим разлика между хора с статут на бежанци, търсещи убежище и просто мигранти. Онези, които искат да внесат по-голям принос в нашето общество, могат и да получат нещо от нас и обратното. Подкрепям идеята за подпомагането на търсещите убежище с цел образование и обучение. Но не всеки мигрант е бежанец и не всеки бежанец е мигрант. Нека подходим по-нюансирано. В противен случай, как ще разберат позицията ни гражданите? Повечето от ам, пристигащите на наша територия трябва сравнително скоро отново да могат да се установят в страните си на происход. Говорим и за специфичното положение в Средиземноморието. Според мен всяко едно семейство, което попада в лапите на контрабандистите на хора и рискува живота си е знак за поражение от наша страна. Затова нека се преборим срещу контрабандата на хора. Особено са засегнати сирийците от терора, наложен от ислямска държава. Преди време бях в беженски лагер в Йордания. Мога да ви разкажа за съдбата на едно момиче Мириам, родена в този лагер родом от Ирак. Това момиче ми разказа, че като порасне иска да бъде лекар. Трябва ние да й дадем шанса за това. Трето, Ислямска държава в Африка. В момента заседава делегацията на Европейския съюз за връзки с АКТБ. Много колеги членове на тази делегация ми казват, че в Северна Африка се установява съюз между Ислямска държава и Боко Харам, който може да се окаже съдбоносен за нас. Трябва да изиграем по-силна роля в лицето на Съюза за Средиземноморието. Трябва да установим и по-активно сътрудничество с Африканския съюз. Благодаря, Енрике Калве Шамбон. Президент, je vais commencer en français et la deuxième partie sera en espagnol. J'espère que les deux seront bras. Благодаря. Ще говоря френски и испански. Надявам се, че не е проблем. Аз ще говоря на френски, за да може докладчета напълно да ме разбере, защото тя говори за събитията от миналата седмица, за споразумението. Е, Госпожа Морен Шартие наистина се е справила чудесно и вярвам, че доклада е наистина приемлив. Няма как да не се присъединим към това, което казва тя. Това е чудесна основа за работа и може да бъде почти напълно прият. Може би на някои места мога да направя предложение за езикови промени и точно за това искам да говоря на френски език. Когато говорим за беженците, които идват в Европа и желанието да ги интегрираме в европейската общност, говорим повече за беженци, отколкото за мигранти. Е добре да говорим за тяхното желание да се интегрират. Разликата между беженец и мигрант е, че бежанецът би се завърнал у дома, когато там вече има нормални условия за живот или ситуацията се подобри. При мигрантите нещата може да са по-различни. Освен това, знаем, че има и друг тип причини за миграция, като нещата, които се случват по отношение на притока мигранти от азиатските страни. Там никога не е имал проблеми. Въпрос на желание е да се създадат социални политики и професионална помощ и обучение, за да може да се стимулира това желание за интеграция. След това искаме да предупредим комисията по отношение на незаконния труд има заплаха. Наистина трябва да се преборим с незаконния труд и думата, която е използвана тук е опасност. Предлагам да използваме други думи да речем да речем липса на предимство или нещо друго. Сега ще премина на испански език. Моля колегите да си сложат слушалките. Habrá que tener precaución y estoy de acuerdo. Мисля, че трябва да подходим много внимателно и съм съгласен с господин Лопеш, който е мой колега и приятел трябва да сме внимателни, когато говорим за фондове и за СФ, например. Имаме общия бюджет и ако използваме целият бюджет, това означава, че ще сме изчерпали своите средства. Трябва да имаме приоритети, трябва да сме много внимателни. Ако наистина искаме, можем да създадем специален бюджетен ред, за миграцията или специален фонд, но трябва да са много внимателни, да няма конкуренция, тук да е за един вид работа, там да е за друг. Трябва да направим и ясно разграничение между търсещи обежище и мигранти. Имам различни характеристики нещата са съвсем различни, групите, за които говорим, са съвсем различни. Може да има доктор, който по-късно да иска да се върне обратно, а пък някой строителен работник да иска да остане да продължи да работи в Европа поради определени економически причини. Ако видите заглавието на този доклад, необходимост за всеобхватен подход на Европейския съюз към миграцията, аз съм много съгласен и тук ми се ще съвета да се събуди. Когато говорим за заетост, ако искаме да има всеобхватна визия, тя трябва да е положителна и трябва много ясно да видим какви са нуждите на пазара на труда в Европа. Работя по тази тема от доста дълго време. И ако гледаме всеобхватно към миграцията, доброволна миграция, миграция на хора, които искат да останат в Европейския съюз, то тогава тази политика трябва да отчете и сериозните демографски проблеми, които имаме в Европа заради различното и не еднакво разпределение между различните страни. Има големи разлики между моята страна и други страни, така че е, бих искал нещата да са следните. По отношение на програмата, нека гледаме глобално, от европейска перспектива. Да видим какви са нуждите на пазара на труда в Европейския съюз – какви са демографските предизвикателства и какво въздействие ще има това върху програмите за социална помощ. Следващият оратор трябваше да е Патрик Леярик, но той не е тук. Джин Ламбърт пък се извини в писмена форма, тъй като трябва да присъства на друго заседание. Давам думата на Лаура Джея. Е, е, грация алла релатриче благодаря, господин председател. Благодаря на докладчетата за становището. Искам да потвърдя, че определено ще си сътрудничим с вас и сме напълно готови да работим заедно. Искам обаче да отправя и няколко критики, тъй като говорим за всеобхватен подход – в реалност, която показва, че такъв общ подход, който се иска и който единствено е необходим да реши проблемите, води до това, че непрекъснато реалността се променя, както беше на върховната среща в Велет. Взимаме решение, че ще се справим с проблемите на миграцията и няколко дни по-късно част от страните вземат напълно противоположна позиция. Разбирам проблема, разбирам как се вземат решения, но не може да кажеш нещо и два дена по-късно да кажеш от тук нататък ще стреляме, има стена. Дори ако гледаме трябва да гледаме на Европейския съюз като един от 28 страни или като 28 е, разединени страни. Необходима ни е текст, който да има визия. Освен това, ни трябва и някакъв непосредствен подход. За съжаление, имаме много сериозни проблеми и няма как да се справим с спешните ситуации и да разселим 200 000 мигранти. За момента преместените са много малко и всъщност ние не сме ефективни. Много се радвам, че гледаме на нещата средносрочно, но нека не забравяме и неотложната ситуация, пред която сме изправени по отношение на фондовете. Много страни говорят за своите средства, от своя гледна точка, от национална гледна точка. Или променяме подход и се опитваме да използваме всички налични средства по рационален начин, като разбира се упражняваме контрол върху използването на средствата, или ще трябва да използваме възможността да се възползваме от фондовете, за социална интеграция, да ги насочим към мигрантите с цел интеграция на пазара на труда. Проблемът е, че можем да се окажем в една спирала и да не можем да помогнем на никой, който е в тази сложна ситуация. Говорим си за амбиция, непрекъснато настояваме да изпълним своите цели и накрая може да се стигне до там, че да развием фобия по отношение на използването на тези средства. Освен това, много е важно езиковото обучение с цел интеграция на хората. Кой обаче ще се занимава с това обучение? Трябва да кажа, че понякога дори не успяваме да признаем това, което се случва с мигрантите. В момента има три горещи точки в Италия, но ние не можем да разпознаем езика на тези беженци, не можем да разберем откъде идват. Така че колегите поставиха много основни въпроси, които трябва да бъдат разрешени неотложно, спешно. Дори ние, като комисия по заедостта и социалните въпроси имаме своята много важна роля. Ако искаме да спазим ангажимента си по отношение на интеграцията, то трябва да бъдем ефективни, защото трябва да можем да гарантираме най-малкото минимални условия на живот, а също така да имаме предвид и достойно уважение към мигранти и спазване на основните им права, нещо, което често не се случва. Това са моите бележки и въпреки отправените критики, с удоволствие бих работила заедно с вас по текста. Grazie, poche parole perché finché noi parliamo qui anche. Благодаря. Съвсем накратко, тъй като говорим за миграцията в Италия, както и в много други страни, хиляди пристигат и те идват тайно. Тези, които идват в Италия, навлизат неусетно, някои са бежанци, други са економически мигранти. В някои случаи обработката на молбата за, за предоставяне на обежище отнема година и половина. Тези хора започват да пътуват вътре в страната, работят на черно, остават други пък от тях в хотели, на издръжка на правителството и това непрекъснато води до напрежение и проблеми. Получава всякакъв вид информация, чудесни неща, но Независимо от нашата дискусия, ситуацията се влушава. Мисля, че Европа не знае как да се справи с този сериозен проблем. Не бяхме подготвени и сега не сме подготвени да се справим с ситуацията съвета и комисията наистина не се опитват да разгледат този въпрос. Европейския парламент многократно обсъжда тези проблеми всички ние сме убедени, че тези проблеми трябва да бъдат решени, но това, което виждам аз е, че в Италия ситуацията се влушава с всеки изминал ден. Чух колеги, които се изказаха и те казаха, че се справяме с миграцията, но виждаме, виждаме, че набира популярност крайно дясното. Аз не съм крайно дясна, но хората, гражданите на Европа искат Европа да се справи сериозно с миграцията. Не става въпрос за това всички да станем крайно дясни. Не, просто трябва да бъдем смели, по-решителни, тъй като не можем да си позволим да продължим да чакаме следващата среща на върха или следващата извънредна среща по въпроса на миграцията всеки ден. Всеки ден ние виждаме хора, които идват в нашите страни и те се нуждаят от някакъв вид помощ. Някои от хората просто трябва да бъдат проверени, да видим откъде идват и ако се налага да имаме коража да ги изпратим обратно. Това е което Европа трябва да направи, да провери мигрантите. Някои от тях имат нужда от помощ, да, но ако нямат нужда от тази помощ, то те трябва да бъдат изпратени обратно у дома си. И наистина трябва да бъдем достатъчно смели, за да направим това разграничение между различните видове мигранти. Dankjewel, voorzitter en collega's. Als ECR schaduwrapporteur van het Tussen migratie in Libé en het INI-rapport Sociale Inclusie van Vluchtelingen in Empel heb ik toch... Става дума за възможности и за включване на мигрантите на пазара на труда. Но нека първо да благодаря на докладчика за предоставената информация и за значимите усилия, в, които се предлагат в този текст, е, искам да е, направя предложение е, за малко по-ясна формулировка. Искам от Европейската комисия да използва своята правна инициатива, за да модифицира е, директивата последвала на Женева където се казва, че всеки беженец още от самото начало, от първия ден, в който получава статута беженце, нец има право на всички права, на които се ползват гражданите на съответната държава. Например, на Белгия. Нещо, което води до недоволство от страна на местните граждани и затова хората настояват за през заселване на бежанците. Ето, помислете, например, помощите за безработни. Ако някой търсещ обежище може да получава шестстотин евро, но за цялото си семейство 3000 евро, той ще се захване ли да си търси работа. И така, въпросът е, е, че трябва да се разгледат по по-гъвкав начин въпросите свързани с квалификациите на е, търсещите работа. Ще предам своите изменения възможно най-скоро. Раевич. Благодаря. Агнешка Козловска Раевич, ако правилно съм произнесъл името. Елизабет. Благодаря. Уважаеми колеги, позволете ми първо да поздравя госпожа Моран Шартие, която много вярно изложи приоритетите и основните елементи на политиката в областта на миграцията, като интеграция, контрол, мониторинг и наблюдение свидетели сме на феномен в много големи мащаби. За това и трябва да направим така, че мигрантите да могат да работят, да могат да си плащат найемите и да се издържат. Точка 5 във връзка с всичко това е много важна. В точка 5 се посочва, че трябва да се ускори процедурата по признаване на квалификацията на мигрантите. Понякога тази процедура отнема години. Да допуснем, че един лекар-мигрант се намира тук в Европейския съюз и чака в продължение на години да му се признае квалификацията. През всички тези години този човек не работи, деквалифицира се. Това не е в наш интерес. Той е в ущърп на мигрантите, на техните семейства и на обществото като цяло. Затова и трябва да ускорим процедурата по признаването на квалификацията на мигрантите. Така ще им дадем възможност за економическа независимост. Обсъждаме този въпрос в контекста на миграцията, но трябва да го разгледаме в по-общ контекст. Проблемът не е все още решен и тук в Европейския съюз. Затова и трябва да се възползваме от възможността да го обсъдим. Особено важни са и всички други проблеми, които имат отношение към миграцията. Напълно, абсолютно необходимо е според мен да поставим акцента върху образованието и достъпа до образование. Образованието включва обучението по език, но не само него. Трябва да се установи система на ефективен контрол върху онези, чието молби за обежище са били отхвърлени. Две трети от тези хора остават на наша територия. Броят им постоянно се увеличава разполагаме единствено с допускания за техния брой, но е ясно, че той се увеличава. Тези хора, на тези хора рано или късно ще се родят деца, които ще израстват тук в условия на нелегалност. Никак не е трудно да си представим каква ще е съдбата на тези деца, ако няма достъп до образование. Рано или късно тези деца ще са заплаха, въпреки че са повече или по-малко европейци. Затова е толкова важно да заложим на интеграцията. Става дума не само за насаждането сред тези хора на ценности и за гарантирането им на по-достоен живот. Става дума и за гарантирането на тяхната и нашата сигурност. Няколко думи и за, възможностите за законна миграция и преразглеждането на директивата за синята карта. Понякога не мислим много по тези въпроси, тъй като други проблеми, свързани с незаконната миграция, ни се струват по-важни но тези два въпроса са важни. Онези, които незаконно навлизат на наша територия, трябва в бъдеще да имат възможност да правят това законно. Те трябва да могат да влизат на наша територия законно и да могат да внесат своя принос в развитието на економиката ни. Благодаря на докладчицата за много добрите предложения. Костадинка Какунева, благодаря, господин председател. Благодаря и на Моран Шартие, която винаги върши много добра работа. Това въжи и за изготвеното от нея становище. Първо трябва ясно да заявим, че Европейският съюз не е изявил намерение да излезе с ясна позиция и конкретно предложение по въпроса за миграцията. Същото въжи и за съвета. Някои държави членки се възползват от миграцията като претекст за затваряне на границите си. Така те вменяват цялата тежест на южноевропейските държави, сред които са, например, Италия и Гърция. Трябва да намерим начини за предоставянето на мигрантите на възможност да се интегрират в европейските общества. Но за да постигнем тази цел, първо трябва да сме наясно с това какви мерки трябва да се предприемат, за да могат мигрантите действително да се интегрират в европейските общества и на пазарите ни на труда. Именно в тази област можем да направим немалко, например по отношение на търсенето и предлагането. Ако не решим изначалните проблеми, то ще се стигне до взривоопасно положение. Положение, което в един момент ще излезе извън контрол. Трябва да планираме добре, да знаем точно какво може да предложи всяка държава членка в полза на бежанците и така най-накрая ще можем да поставим началото на една наистина солидарна Европа. Благодаря, господин Вантулис. Благодаря, господин председател. Европа трябва да е наясно за това какво всъщност иска. Господин Юнкер говори за 50 000 мигранти, от които ще се нуждае Европа, тъй като населението й застарява. Но политиката, която провежда Европейския съюз, има ефекта на бумеранга. Знаем, че сред навлизащите на наша територия мигранти има и чисто економически такива хора, които просто търсят по-добър живот. В търсенето на по-добър живот няма нищо лошо. Всеки търси по-добър живот за себе си и за семейството си. Но в момента не може да се направи ясна граница между тези хора и онези, които наистина се нуждаят от помощ. Има и терористи, които вероятно са навлезли на наша територия, поради което някои държави затвориха границите си, а едновременно с това Гърция бе обвинена за това, че не е регистрирала надлежно всички мигранти. Но какво да кажем при положение, че хиляди мигранти штурмуват външните ни граници? В момента повечето европейски държави твърдят, че Гърция не охранява добре границите си, че те са пропускливи като швейцарско сирене, поради което на наша територия навлизат хиляди мигранти но много от тях са блокирани на наша територия. А в Гърция така или вече така или иначе вече има висока безработица. Къде биха могли да се установят тези хора? Можем да убедим Турция да приеме обратно част от тях. Други трябва да могат да се завърнат в страните си на происход. Това въжи с особена сила за многото хора сред тях, които не отговарят на условията за предоставяне на беженски статут. Председателят, преди да дам думата на колегите, нека накратко взема отношение. По някои точки от дневния ред, наистина трябва много да се владея, за да не кажа нещо. Категорично заставам за това, за което призова колегата Моран Шартие в края на изложението си. Говорим за хора. Може би някои от вас забравят за това. И мога да кажа от своя име, че нито един човек, нито едно човешко същество не могат да бъдат квалифицирани като нелегални. Второ, добре е да избегнем положение, при което противопоставяме бежанците на всички онези европейци, които имат нужда от помощ или подслон. Не би било хуманно да противопоставяме тези две групи една на друга. Трето, трябва да сме особено внимателни, да не смесваме тероризма с въпроса за бежанците. Нерядко тези два въпроса се смесват, когато говорим за миграцията. По въпроса за признаването на квалификацията, докладчицата трябва да подходи много внимателно. Има много европейски агенции, които могат да работят за приравняването на квалификацията. Но има и професии, които имат отношение към сигурността и които в Европа са регламентирани. Става дума за професията на лекаря и медицинската сестра. За това и трябва наистина да се приравни нивото на квалификацията именно в тези професии. И накрая нека ви препоръчам да прочетете един материал. Точно аз ще ви цитирам днес Financial Times, нещо, което трябва да оцените по достоинство. В петък Financial Times излезе с много интересен коментар, в който сравнява 30 годишната война с конфликта в Сирия. В този материал се казва, че онова, което дълго подклаждаше 30-годишната война през 17 век в Европа, бе постоянната намеса от страна на външни сили. Нека вземем предвид това, когато говорим за бежанците. Това бе просто коментар от мое име. Сега ще дам думата на Госпожа Йохана Тома, моля да бъдете кратка, то нямаме много време. Кайне? Примерно, шартно за комисион? Ще вземе ли отношение комисията? Благодаря ви, господин председател. Тази тема е много деликатна за нас. Работим поне заедно с колегите от Генерална дирекция вътрешни работи. Какво мога да кажа от името на Генерална дирекция за етост? Работим по проблема. Отчетохме всички ваши изказвания, най-вече унези за използването на финансиране по Европейския социален фонд. Вече обсъждаме с държавите членки възможностите за възможно най-доброто използване на средствата по този фонд за интегрирането на беженците. Подхождаме нюансирано, разделяме пристигащите на наша територия на категории, като правим разлика между мигранти, търсещи убежище и хора с статут на бежанец. Това ще ни даде и възможност по-добре да се възползваме от финансирането. В момента не само Генерална дирекция заетост, но и други служби на комисията проучват различните решения за по-доброто интегриране на мигрантите в обществото по линията на различни програми и проекти, по линията на езиковото обучение, на професионалното образование и обучение. Подхождаме много сериозно към въпроса. Ще вземем, разбира се, предвид резултатите и от вашата работа. Благодаря. Председателят, благодаря ви. Трябва да ви кажа какъв е срокът за внасене на изменения. Крайният срок е 15 декември тази година, 12 часа на обяд. Ще гласуваме на 18 февруари 2016. Все още не е насрочено гласуването в комисията Либе. Гласуването в пленарната зала ще се състои през март 2016 година. Точка 10. Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014-2020 година. Думата Господин председател, ще ви представя проекто становището от наше име по доклада на Комисията по регионално развитие. Става дума за новите инструменти за териториално развитие, именно интегрираните териториални инвестиции и воденото от общностите местно развитие. В становището си разглеждам тези два инструмента от гледна точка на заетостта, анализирам техните силни и слаби страни. Нека първо изтъкна потенциала на подхода отдолу нагоре в рамките на воденото от общностите местно развитие. Този инструмент насърчава развитието на местно равнище, заетостта и социалното предприемачество. Той бе унаследен от бившата програма Лидер и може да доведе до наистина положителни резултати при овластяването на местните общности и устойчивото развитие на селските райони. Инструментите могат да се използват по всички структурни фондове, както и по фондовете за градските райони но за съжаление двата инструмента не, се, не са особено видими. Управляващите органи не разбират реално каква е ползата от механизмите за финансиране по тях. Затова и комисията и държавите членки трябва да направят нещо по този въпрос. Трябва да се подсили измерението свързано с заетостта. Съгласно стратегията Европа до 2020 година, сред приоритетите на европейските фондове трябва да е заетостта. Във връзка с това искам да упомена ограниченото ползване на Европейския социален фонд за финансирането на двата нови инструмента. Бе установено добро сътрудничество с економическия и социален комитет, както и с комитета на регионите и техните докладчици по тази тема. Ще продължа да си взаимодействам с тези две институции. Ще видим как двата инструмента ще бъдат приложени в държавите членки. Отблизо ще следим процеса, заедно с Комисията по регионално развитие. По в рамките на междинния преглед през 2017 година ще излезем и със съответните коментари. Благодаря на нашите съветници за взаимодействието. С удоволствие ще изслушам и вашите коментари. Очаквам и измененията ви. Председателят, благодаря ви. Сега е ред на докладчиците в сянка по за минута и половина. Господин Георги Пирински. Благодаря, господин председател. Специално благодаря на госпожа Шойдрова за много уместното становище. Ще изляза само с три предложения и бележки. Първо, и двата инструмента са особено необходими в по-малко развитите региони. Затова трябва да насърчим комисията и държавите членки да предоставят подкрепа на местните и регионални органи именно там, тъй като органите там са и по-малко подготвени. Двата инструмента ще постигнат успех единствено ако в инициативите по тях можем наистина ефективно да работим по предизвикателствата, пред които са изправени конкретни региони и райони. С други думи, действията ни трябва да са много целенасочени. Трето, със съжаление, за двата инструмента е предвидена но много ограничено финансиране по Европейския социален фонд. Двата инструмента могат значително да допринесат за стратегиите за градско развитие, както и за създаването на капацитет на местно и регионално равнище. Благодаря. Благодаря, Урике Требезиус. Арня Герике ще се изкаже от нейно име. Благодаря. От им. Е, thank Михаила Шойдрова. Е, благодаря много от името на колегата Остревичев. Искам да благодаря на Михайла Шайдрова за положения труд на във връзка с съдържанието на становището няма големи критики. Съгласна съм с голяма част от съдържанието, особено за малките средни предприятия и социалните предприятия и намаляването на административната тежест до минимум, както и за необходимостта заинтересованите страни да бъдат въвлечени и то на местно ниво. Е, трябва да подчертаем е, конкретно следните въпроси. Европейски средства не трябва да се използват за субсидиране на национални мерки, а трябва да се използват за допълнителна подкрепа, така че е, да се допълват национални програми в зависимост от решенията на държавите членки. Програмите на Европейския съюз трябва да дават възможност съответното количество гъвкава за държавите членки, така че да могат те да прилагат индивидуализирана помощ във връзка с местните потребности, за да може финансирането да отиде там, където е най-необходимо. схемите в областта на задостта и социалните въпроси трябва да гледат повече въпроси, е, освен броя на участниците, трябва да гледат въздействието на пазара на труда, на пазара на труда на младите, е, дългосрочните перспективи и е, да се очертават приоритети и да се разбира как и защо се постигат добри резултати от някои мерки. Има различни економически системи в различните държави членки и трябва да се положат усилия така, че бюрократичните процедури да не бъдат прекомерно тежки за държавите членки. Нещо, което в много случаи може да прехвърли фокуса от подход ориентиран към постигане на резултати към подход – постига, но е, ориентиран към освояване на средствата. Многодишната финансова рамка първо трябва да бъде прегледана и едва след това, само ако е необходимо, е, преработена. Като цяло рамката, договорена от 2013 година, трябва да остане под е, общия таван. Благодаря на докладчика за становището и очаквам да работим добре с докладчите в сянка през следващите седмици. Благодаря. Благодаря. Нека ви припомня, че имате само по минута и половина. Енрике Калве Жамбон, сигурен съм, че той ще се вмести в тази минута и половина. Uh, I'm going to speak... Благодаря, господин председател. Аз ще се изкажа от името на госпожа Харкин. Е, която е докладчик сняк от нашата група. Тя благодари на докладчика за становището. Смята, че кохезионната политика има пълен потенциал да подобри е, заедостта и е, смята, изказвам се от нейно име, че когато се използва подхода Community-led local development, то достига той достига до хората на място, тъй като се намира на място и е много по-добър от централизирани решения. Един обаче от най-важните въпроси, свързани с този подход, интегрираното териториално инвестиране е да има желание Е, че е, подхода отдолу нагоре по някой път е, всъщност е само чисто административен и смята, че новите мерки могат да допринесат значително за развитието в Европа. Очаква да работи добре с докладчика по тази тема. И, и нека да кажа две изречения и от мое име мобилността е едно от най-добрите решения. Добре е да има добра мрежа, за работа на местно равнище, местно развитие, ръководено на местно равнище, а, но на тази мрежа да не е рестриктивна. Ние сме хора, а не дървета, които а, остават винаги в корнернени на едно и също място. Татьяна Einstein-Kühner. Ist nicht hier? Nein? Okay. Dann hat ihr... Не е в залата. Госпожа Лаура Джея. Grazie Presidente e grazie al, al, alla bozza di parere. Благодаря, господин председател. Има много точки в това становище, по които можем да постигнем съгласие, но трябва да има малко яснота по някои елементи. Говорим за растеж. Аз обаче искам да се включи и понятието развитие. Тоест да не се говори само количествено за растеж, а качествено за развитие, е, когато обсъждаме темата как да се използват най-ефективно средствата на територията на цяла Европа. Съгласна съм, че трябва да се направят тези подобрения и че те трябва да бъдат насочени към устойчиво приобщаващо развитие, но същевременно мисля, че е една дума, която писа нещата качествено, а не количествено, е по-подходяща. Не мисля, че хората достатъчно добре познават възможностите. Няма достатъчно информация как да се установи пряк контакт между различните райони на Европа и трябва да има възможност за пряк контакт с съответните специалисти, които могат да дадат е, малко повече обучение по конкретни въпроси. Много често средствата не се използват ефективно. Наблюдението е важно, трябва да разбираме какво е необходимо на място защото само когато знаем какво е необходимо, можем да канализираме достатъчно добре средствата. Благодаря. Елизабет Моран Шартия и след това комисията. Е, благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Михаил Шайдрова за нейния доклад. Искам да се върна на Европейския социален фонд и на споменатото от нея преразглеждане, средносрочно преразглеждане. Това е свързано с това, което и вие споменахте, господин председател. Нека да ви припомня, че в дискусията за тази програма, за, на тази рамка, Европейския социален фонд а, беше поставен под въпрос и че даже имаше много колеги, които искаха да го а, включат в Европейския фонд за регионално а, за сближаване, Кохезионния фонд. И се наложи да се направят конкретни а, усилия, за да се защити този фонд и че следваше фондът да докаже своята полезност и недопустимо Европейски социален фонд в своето действие да бъде подкопаван. Благодаря. Sehr und selbstverständlich. Nun für die Kommission äh, Martin. От името на комисията Мартин Депройн. Good, um, good afternoon. Um, thank you very much for, for this uh, opinion. This is indeed very, very useful to our work. Добър ден. Е, благодаря много за изказаните становища. Те са а, е, полезни и полезен принос за нашата работа. Що се отнася до развитие на местно равнище, ръководено от местната общност. CLLD ще има 1,4 милиарда от Фонда за регионално за развитие и 1 милиард от, фонда, от социалния фонд през следващата година, така че и двата фонда допринася значително. Обучението при, е, е, е, е важен въпрос, нещо, което подчертаваме. Трябва да имаме предвид, че е, не всички е, прилагащи тези фондове имат опит с тях и имат нужда допълнително обучение. За това разработваме мрежа, която да достигне до всички европейски градове, където да се прилагат интегрирани териториални инвестиции, както и е, градовете, в които се прилагат програмите за CLLD. Благодаря. Благодаря ви. 15 декември 2015 година, 12 часа на обяд е крайният срок за измененията. На 15 януари ще гласуваме в нашата комисия, на 15 февруари ще гласува комисията по регионално развитие. Следващата точка – равенство между половете и възможности за заемане на ръководни длъжности на жените във века на цифровите технологии. Думата има докладчика Юта Штайнрук. Благодаря, господин председател. Цифровизацията промени труда вече сме обсъждали този въпрос на минали свои заседания, но цифровизацията не доведе до промени в липсата на баланс между мъжете и жените на добре платени позиции. В сектора на ИКТ жените не са достатъчно многочислено представени. Затова в първия вариант на проектостановището си изисквам от Европейския съюз и държавите членки да наредят представянето на жените в сферата на ИКТ сред приоритетите си. Същото въжи и за специалностите от областта на ИКТ. Жените трябва да са по-добре представени и във всички професии, имащи отношение към цифровите технологии. Трябва да се създадат профили, които да са привлекателни за жени с семейства и деца. За ориентир трябва да ни служи изискването от 40% на квота за жени сред директорите с неизпълнителни функции в листваните дружества. Комисията постоянно говори за многото работни места, които ще бъдат създадени в процеса на цифровизация но ще трябва да се запитаме какви точно ще бъдат тези работни места. Трябва да са наистина работни места, които да дават възможност на хората да се издържат. Чудесно е наистина, когато хората и най-вече жените благодарение на по-гъвкавите модели за работа имат възможност за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот, но това не бива да става за сметка на техните права. Не бива правата, социалната закрила да стават жертва на по-гъвкавите модели на работа. Разликата в заплащането между мъжете и жените. Тук трябва да въжи принципът равно заплащане за равен труд – този принцип трябва да въжи и във века на цифровите технологии. Защита на правата на работниците. Тук може да има предимства, проистичащи от цифровизацията. Например, жените, които се грижат за свои болни роднини, могат да бъдат улеснени, но има и някои рискове, като например хронично изтощение и депресии. Не бива служителите и работниците постоянно да трябва да са на разположение. Всеки, както мъжете, така и жените, има право на моменти да се изключва от системата. Това са основните моменти в първоначалния вариант на становището ми. Сигурна съм, че заедно ще допълним и до усъвършенстваме текста. Благодаря, Агнешка Козловска-Раевич. Е, przede wszystkim e, Ona faktycznie odnosi się. Благодаря много. Поздравления за това добро становище, което засяга важни елементи. Аз обаче не бих започнала документа с слабото участие на жените в областта на информационните и комуникационни технологии. Темата, разбира се, е важна, защото това са добре платени работни места и сегрегацията на пазара на труда е една от причините за разликата в заплащането статистически между мъжете и жените. Но искам да започнем от нещо друго, именно да кажем, че в дигиталния век се промени целият пазар на труда. Промениха се условията на труд, промениха се характеристиките на работа, има нови типове, форми работа. Това не е предизвикателство и за нашата комисия. Новите форми труд могат да бъдат полезни. Ето, например, може да стане по-лесно да се постигне равновесие между работата и личния живот – т.е. да има по-гъвкави форми на работа за всеки, който иска да започне работа, но същевременно да се грижи и за децата си. Заболяванията също могат да бъдат проблем. Има друга група, хората с увреждания, които могат да получат по-добри възможности за съвместяване на личния и професионалния живот. Същевременно обаче трябва да има и право за край на работния ден при онези, които са дежурни. Друг въпрос. Работните новите методи на работа и новите типове договори не винаги са покрити от трудовоправните разпоредби. Може би има какво да се направи в областта на тези разпоредби и на социалното осигуряване. Обучението през целия живот е друга важна тема и е, има групи хора, които по-трудно научават новите неща. По-възрастните по-трудно привикват към новите технологии, което означава, че има по-голяма вероятност да загубят работата си. Това въжи особено силно за жените. отколкото по-напрегнато е на пазара на труда, толкова по-голяма е вероятността този нов тип неумения на запознаните технологии да се отрази в ненаймане на по-възрастни жени. И така, заключение. Във връзка с директивата на госпожа Рединг за жените в управителните съвети, крайно време е тя да се приложи. Преди да дам думата на Томас Ман, трябва да дам думата на докладчиците в Сянка. Мога да дам думата само на Палома Лопес, тъй като останалите политически групи не са излъчили докладчици в Сянка. Моля да съобщите това на политическите групи. Предварително да ме уведомяват за това, ако някой докладчик сянка ще бъде представляван от друг. Арне Герике, след него ще се изкаже Лаура Джея, след нея Томас Ман. Вероятно цифровизацията все още не е толкова популярна тема тук в нашата комисия, но нека ви припомня едно проучване на университета в Оксфорд на пазара на труда в САЩ през следващите години 57% от пазара на труда ще бъдат засегнати от процеса на цифровизация. За Германия стоеността е дори 58%. Така че не става дума за някаква мимолетна тема, а за много важно явление, което ще създаде много работни места, но ще доведе и до разходи. Арни Герик. Искам да благодаря на докладчицата от името на колегата ми и искам да видя повече практически неща, свързани с подобряване на дигиталните умения, което всъщност е една от причините да не могат жените да стигнат до ръководни позиции. Напълно уважаваме колегите в техните усилия да преследват тази програма, но може би е време да се замислим за по-доброволни мерки, които да дадат възможности на жените и които мерки отговарят на националните реалности. Има още много неща, които трябва да бъдат направени в много държави членки, за да може тези мерки да бъдат напълно в полза на жените. Докладчикът в сянка с удоволствие видя събитието за жени предприемачи в дигиталната епоха, в което участваха двама от докладчиците по темите. Те ще имат възможност. Те, има, те присъстваха и можаха да разкажат какви са възможностите за жените предприемачи. Ние също сме, от ЕКР смятаме, че окоръжаването е ключово за овластяване на жените по време на дигиталната епоха. Мисля, че е редно да намерим начин, по който да насърчим възможността за дистанционна работа, за да повишим възможностите за заетост при жените и при групите в неизгодно положение. Нека добавя от своя име, че трябва да поставим в особено голяма степен акцента върху родителите и най-вече върху майките. Майките заемат много специална позиция на пазара на цифрови технологии. Laura Джея. Presso il nostro relatore Ombra io attendevo un feedback dai colleghi. Ci sa... По отношение на нашия докладчик в Сянка, не получихме обратна връзка и просто ще има доклад по доклада, както направихме връзка с единния дигитален пазар. Е, с нещо, на което бих искала да наблегна, е следното. Докладчика в сянка смята, че трябва да имаме приравняване на компетенции и умения. Не трябва да забравяме, че цифровизацията е чудесно средство за създаването на работа, ако се използва по правилния начин. Но, ако не сме задали рамка на използването на този инструмент, има риск много жени, които нямат добра компютърна грамотност или не работят добре с технологии, да не могат да бъдат достатъчно в крак с технологията и това създава риск. Ако аз бъда докладчик в сянка, ще превърна тези идеи в изменения. Господин Томас Ман. Благодаря. Скъпи Томас, наистина си прав, не става дума за някаква мимолетна тема. Темата е от особено голямо значение за бъдещето. Цифровизацията е огромен шанс, от който можем да се възползваме. Не бива просто да се противопоставяме на този процес. Трябва да установим баланс между критиката и положителното отношение. Може би не толкова голям е интересът към този текст, тъй като има немалко колеги в други комисии, които работят по доклада Гепхарт в рамките на конкретните ресори на комисиите. Освен това, по темата работят и петима-шестима ресорни комисари. По текста на Юта. Юта, сигурен съм, че ще изготвиш един добър доклад и че ще си взаимодействаш добре с докладчиците в сянка. В текста твърдиш, че жените са в особено тежко положение. Не съм съвсем съгласен с това. Аз работя в област, в която ясно се вижда, че жените много добре се възползват от техническите възможности, че вече са си завоювали позиции в определени професионални области и дори за по-добри от мъжете. Жените при всички положения са в състояние да придобият квалификация в хода на цифровизацията. Но цифровизацията от друга страна не бива да има и неблагоприятен ефект върху жените. Ние в нашата комисия ще се погрижим за това. От една страна трябва да кажем, че цифровизацията ни предлага много шансове. От друга страна не бива обаче да приемаме всичко в рамките на този процес за даденост. От него могат да проистекат проистичат и много рискове. Ние тук в Комисията по заетост принципно сме реалисти, затова и смятам, че ще постигнем добър баланс между тези два аспекта. Уверен съм, че колегата Юта Штайнрук ще се справи. Председателят и аз съм убеден, не исках да създавам недоразумения. Не става дума за това дали сме против цифровизацията или я подкрепяме. Цифровизацията ще е факт в сферата на труда. Ние трябва да се занимаем с последиците от нея за хората и по-конкретно за работниците и с условията на труд. Госпожа Моран Шартие. Avec mes remerciements pour euh, le travail de Steinruck, va euh, dans le sens de, de... Първо, искам да благодаря на госпожа Штайнрук. Съгласна съм с това, което вие казахте трябва да приемем пълното интегриране на новите технологии в професионалния живот като факт. Това ще се случи, те ще навлезат и по отношение на равенството между половете искам да наблегна на две неща. Първо, ще внесе някои изменения по това. От една страна, еднакви кариери между мъжете и жените. Сега говорим за нов сектор. Разликата в кариерното развитие е част от традиционните економически сектори, така че тук в новите сектори трябва да имаме равно кариерно развитие между мъже и жени. И после искам да подчертая това, че новия вид работа, новия вид работните места трябва да могат да вземат пред баланса между личен и професионален живот. Благодаря от името на комисията. Имаме ли някой, който иска да се изкаже? Заповядайте, съжаление не ви знам името. С интерес служахме дебата. За нас той е много важен, както спомена един от колегите в стратегията за единния цифров пазар наистина се фокусираме върху това да гарантираме равенство между половете, че хората с увреждания също имат достъп до възможностите създадени от цифровизацията. Има нови форми на заетост, които са продукт на цифровата революция. В момента тези неща се проучват и доклада ще бъде част от е, основата на нашата работа. Председателят, благодаря, настъпи промяна в крайния срок за внасяне на изменения. Той вече не е 9 декември 12 часа на обяд, а 10 декември 12 часа на обяд. Тук ще гласуваме на 25 януари в комисията за правата на жените ще се гласува през месец февруари. Последна точка от дневния ред. Точка 12. Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата. Докладчик е Тамаш Месерич. Тамаш, ако успеем да се справим в рамките на 7 минути, би било чудесно. Благодаря. Ще се опитам да спестя време, така че и вие и комисията да могат да, да свършат работата си на време. Първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка и техните колеги, които излезнаха с много наброй полезни изменения. Ще говоря за част от тях, но не за всички, защото бройката е наистина значителна. Освен това ще оставя възможност и на докладчиците в Сянка да се изкажат. Благодаря на всички за внесените изменения. Благодаря и на моите колеги за това, че намериха начин да се справят с всичката идваща информация. Стигнахме до създаването на компромисни текстове и аз очаквам с нетърпение срещата с докладчите в сенка, на която да обсъдим компромисните текстове. Има няколко наброи изменения, които разширяват текста по различен начин и ако си спомняте, по време на първото разглеждане на становището в тази комисия, аз казах, че имаме ограничения по отношение на дължината на текста и поради тази причина нямаме възможност да навлезем в дълбочината, в която имаме в която бихме искали да работим. Напълно сме съгласни с част от измененията. Те посочват някога и структурни проблеми в текста, но не можем всичко да включим по отношение на проблемите, свързани с бедността, аз вярвам, че това е комплексен проблем, разбираме и не искаме да предлагаме нищо прекалено упростено. времено обаче тази сложност трябва да бъде разгледана отделно по отношение на текста, що се отнася до подредбата по абзаци. Освен това, ние също така сме поели ангажимент и вероятно вие знаете да спазваме принципа на субсидиарност. Т.е. онези проблеми, които трябва да бъдат решени на местно ниво, е добре да бъдат решени там и там, където се изисква местно действие на местно ниво, няма смисъл да предлагаме общи действия. Взел съм предвид всички ваши изменения, които отчитат този принцип и съм се опитал да разработя адекватни компромиси. Появяват се чудесни нови идеи от всички докладчици в сянка. Не искам тук да бъда изчерпателен да спомена всички, но социалните жилища са един от ключовите проблеми във всички различни аспекти, включително наличието на такива социални жилища и качеството на услугите, които се предлагат в този сектор. Това е основен проблем за много страни. Бездумността също е сериозен проблем. Въпреки, че технически може да изглежда да излиза извън обхвата на доклада. Аз искам да кажа, че тези неща са свързани и има много тънка разграничителна линия между тези домакинства, които се намират под прага на бедността и момента, в който хората остават без дом. Тази а, пресечна линия, тази линия много лесно се пресича в повечето от държавите членки. Освен това искам да привлека вашето внимание към следното. Някои от измененията биха изискали а, различно структуриране на текста и тук ще помоля докладчите в сянка да бъдат търпеливи. Опитвам се да включа нещата в правилния ред, в правилната последователност. И отново искам да повторя, благодаря на всички вас и на вашите колеги за всички усилия, които сте положили по отношение на внасянето на изменения. Благодаря ви. Благодаря. Някак познато ми звучи преструктурирането на текстове. Лаура Аджея трябва да си тръгне. Първоначално бе предвидено тя да се изкаже трета, затова ще помоля двамата колеги, които трябва да се изкажат преди нея, да й дадат възможност да се изкаже първа. Имате ли нещо против? Лаура, имаш думата. Per la disponibilità, ma come il collega Geri che sono impegnata anche nella delegazione ACP e eh, devo scappare. Eh, io ringrazio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 visione comune. Grazie mille, grazie a tutti. So, danke schön, Claude Rollin. Merci, Président. Donc, effectivement, euh, il euh, y, y a eu pas mal d'amendements. Благодарим много, господин председател. Да, действително е, има много неща, за които можем да благодарим на докладчика за работата, която е свършил до тук и за работата, която му предстои да свърши. Трябва да се направи доста, за да постигнем един е, възможно, една възможно най-широко съгласие по темата в ЕНП. Обсъждаме различни изменения. Няма да навлизам в подробности, защото е, ще отнема много време, но работим по тях с докладчика и докладчици и сянка. Най-важното в този дебат е къде е, трябва кои са най-важните елементи и на къде трябва да насочим усилията си, защото искаме да постигнем правилните резултати, а не обратните. Радвам се, че можахме да разширим приложното поле, да се включат и въпроси, свързани с енергетиката, както и здравеопазването, достъпа до вода и информационните и комуникационни технологии бихме желали да се стигне до доклад, който е възможно най-консенсусен, не просто ей така, а защото искаме да постигне възможно най-добри резултати и да получи подкрепа и в комисията, и в целия парламент и се надявам, че ще работим за постигането на това. Благодаря. Е Междувременно се намериха докладчици, по-точно докладчици Сянка, госпожа Юта Штайнрук от името на друг докладчик Сянка. Колегата днес не може да е на заседанието ни. Благодаря от нейно име на докладчика. Според нея всеки човек трябва да получава достойно заплащане, което да му гарантира и достоен живот. Така ще можем да се борим срещу бедността и социалната изолация. Трябва да работим по отношение не само на хора без работа, но и на такива, които са бедни, въпреки че работят. Техния брой постоянно се увеличава. Хора в неравностойно финансово положение има немалко. Това са пенсионери, хронично болни, студенти и другите, дори и хронично болни 30% от всички домакинства в Европейския съюз са засегнати от енергийна бедност, затова и призоваваме за предприемането на мерки на местно, регионално и общо европейско равнище за борба срещу енергийната бедност. За целта са необходими справедливи условия на търговия на дребно, както и мерки за енергийна ефективност. Свръхвисоките сметки за газ и електроенергия не бива да водят от това хората да трябва да избират между топло ядене и това да си платят сметките за парното. Комисията трябва да използва добри практики при намирането на решения на национално равнище. Ясно е за нас и за всички останали докладчици сянка, че е важно и изграждането на социални жилища. Никога не бива средствата в тази област да се урязват по линията на бюджетни съкръщения. Политиката на социално-жилищно настаняване е много важен инструмент и в борбата срещу енергийната бедност. Благодаря, Арни Герики. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците. Говорим за значимостта на Европейския съюз за допълнителните ползи, му ползи за гражданите. И за това и не бива да говорим единствено за това как дружествата могат да се възползват от Европейския съюз. За мен е много важно да предприеме мерки насочено ни към семействата. Свръхбюрократичността на ниво Европейски съюз е в тежест на семействата. Европейската комисия пое ангажимент за намаляване нивото на бюрокрацията. Нека той прерасне в дела. Енергийната бедност проистича не само от високи разходи. Това въжи и за бедността по принцип. Има и хора изложени на риск от бедност, като например децата. И понякога бедността проистича от това, че хората имат повече от едно дете, а именно тези хора внасят много значителни значителен примнос към бюджетите на Европейския съюз, тъй като възпитават бъдещи накоплаци. В много държави именно за тези хора обаче не се прави нищо. Моята партия в Германия вече от години отстоява въвеждането на заплащане за родителите, на трудово възнаграждение, което да отчита онова, което вършат родителите за бъдещето на обществото. Обществото трябва съвместно да носи отговорността за това трудово възнаграждение, както и за пенсиите. Благодаря ви, ще внесем своите изменения и ще работим съвместно с докладчика. Gracias, señor presidente. Господин Калвежамбон. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за свършената работа, особено като се има предвид големият брой внесени изменения. Ще се опитам да съм кратък. Предстои да изготвим компромисни изменения. Какъв подход ще приложи групата на либералите? Искаме бедността да се разглежда в по-широк контекст. В рамките на социалната политика трябва да насочим вниманието си именно към борбата срещу бедността. Бедността е реален проблем. Трябва да се преборим с нея по, име, по линията на социалните политики. Говорим и за въпросите свързани с енергетиката. По тях са положени значителни усилия, но има и други проблеми, като например високите разходи за найми, както и разходите по отглеждането и възпитаването на деца. Една от възможностите в борбата срещу бедността е въвеждането на минимално трудово възнаграждение, което да бъде приспособено към конкретните условия в държавите членки. Разговарял съм с немалко хора по въпроса за бедността. Бедните могат да бъдат разделени на различни категории. Различни са причините за бедността. Например, многодетност или високи сметки за енергия. Но решението може да бъде гарантирането на минимален доход. Наистина трябва да разглеждаме бедността не само като технически проблем, дължащ се, например, на високите сметки за енергия. Трябва да разглеждаме бедността в цялостен контекст и да приложим и всеобхватни решения. Едно от тези решения е минималният доход за домакинствата. Докладчикът според мен е свършил добра работа. Сигурен съм, че ще можем да намерим и добри компромисни решения. Представителят на комисията, господин Кристоф Маршал Домбра, има сега възможност да вземе отношение. Ако желая, виждам, че иска да се изкаже. Заповядайте. Благодаря. Комисията благодари на всички действащи лица. Инициативите за социално приобщаване са от особено голямо значение. Важно е да се предприемат и следващите стъпки, необходими за доизграждането на економически и паричен съюз. В рамките на този съюз трябва да има социален стълб. При новите програми за макроекономически корекции трябва да се отчита и социалното измерение. Благодаря. Това бе едно от най-кратките изказвания на заседание на нашата комисия. 18.30 der коктейл unten in der Brasserie in der... Нека ви припомня, че в 18.30 часа ще се състои коктейлът ни за отбелязване края на годината. Той ще се състои на в кафето на третия етаж на сградата Жозеф Антал. Сега ще помоля всички онези, които нямат право да участват в заседанието на координаторите, да напуснат залата. Секретариатът ми представи дневния ред за заседанието на координаторите и то прилича на програмата, тренировъчната програма, която в миналото ми изготвяше моя треньор по висок скок. Затова и сега моля всички, които нямат право да участват в заседанието, колкото се може по-бързо да напуснат залата, така ще можем и да започнем по-бързо. На всички онези, които няма да видя до края на тази година, желая весело посрещане на годината. Следващото ни заседание ще бъде на 11 януари 2016 година между